Тондегор. Това ще бъде глед... обсъдено в края на сутрешното заседание. Започваме направо с изслушването за организираната престъпност в Европейския съюз, области на дейност и инструменти, превенция, разследване и ограничаване. Първият, първият панел е посветен на Doc и на Интерпол. Започваме с първата точка. И давам думата на първият панелист. Тя ще ни представи годишният световен доклад за състоянието на потреблението и трафика с наркотици, незаконния трафик с наркотици. След първото изявление на госпожа Ме, ще дадем думата на господин Росбах, който ще ни представи оценките на Интерпол за това как можем да измерим заплахата от организираната престъпност. Нямаме много време, за това веднага давам думата на госпожа Ангела Ме за 15 минути. Само нещо, ако обичате още да ми позволите, да кажа, на последното ни заседание не се справихме с времевите ограничения. Не ми е приятно, но ви казвам, че ако някой пресрочи 15 минути, просто ще му взема микрофона. 15 минути за всички оратори са предвидени след което, след всяко изявление, ще имаме обмен с евродепутатите, най-напред координаторите и представителите на политическите групи ще бъдат посочвани за изказване. Те ще имат примат и това също ще бъде ограничено до две минути. След това панелистите ще отговорят на поставените им въпроси. Ако остане време, ще направим втори кръг за задаване на въпроси. След това отново панелистите ще отговорят на втория кръг въпроси. И така давам думата веднага на госпожа Ангела Ме от УНОДОК. Grazie, buongiorno. Eh, signora Presidente, magari le chiedo se magari quando mancano due o tre minuti mi fa un segno che così so... Grazie. Добър ден. Много ви моля, кажете ми кога изтичат моите 15 минути. Аз съм от службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността и ние се опитваме да намерим основните заключения, е, за да мога да ви запозная с тях, знаете, че доклада на службата е ежегоден и той подготвя обща глобална картина. Така че ще се опитам да си запозная с някои от елементите, които засягат Европа. Ще засегна също така и маршрутите, пътищата на наркотиците, които всъщност са валидни за Европа. Първо, започвам с следното. Ако разгледаме на глобално ниво, виждаме, че няма големи промени по отношение на употребата на наркотиците. Виждате на екрана стълбовете в кафяво и в синьо дават възможност да се види каква е употребата на наркотиците и няма големи промени през годините. По отношение на производството. Не виждаме големи промени е, по отношение на кокаина. За опиума забелязваме, че има високи нива 7000 метрични тона 2011 година, а 2010 година имаше спад, е, който се дължеше на заболяване в Афганистан на е, културите на опиум. Знаете, че в Афганистан основно се произвежда опиума. Но под тази повърхност виждаме, че съществуват промени. Нека сега да разгледаме трафика на хероин. Както знаете, има един традиционен начин, по който хероина пристига от Афганистан. От лявата страна виждате на екрана нарисувания маршрут от Афганистан през Иран, Турция и Балканите. Стига до Западна Европа. Има и северен път, който минава през Централна Азия и Руската федерация. Това са двата големи потребителски пазара. Има и други пътища на а, хероина, на юг, на изток, пак виждате на екрана, но основно ще насочим вниманието си към Западна Европа. Това е традиционният маршрут. И какво виждаме тук? На картата можем да отбележим пренасенето на хероина от Пакистан в а, Катар или а, Саудитска Арабия, а оттам нататък слиза надолу към източна Африка. Заловените количества в източна Африка се увеличиха с повече от 200% на последно време. Това е сериозна тенденция, защото ето виждаме един път на наркотика, който се развива и разширява. Хероинът който основно бе насочен към Европа по е, сухопътни пътища, сега вече се пренася с кораби по море. И така, разбира се, се увеличава е, самия път. Е, знаете, че в Обединените арабски емиратства има специални пристанища, където се разтоварва тази стоки. Има големи места за контейнери, за товари, с самолети също се пренася хероина и разбира се пътнически самолети, които минават или транзит, или просто кацат в Катар. Така че можем да наблюдаваме в тази част на залива как възниква един хаб, един център за незаконен трафик на наркотици от Пакистан към Обединените емиратства, след това отново се връща към Китай, а също и директно продължава към Европа. С самолети, но и с морски съдове. Испания, например, 2011 година докладва увеличение с почти 50% на всички заловени е, пратки по пристанищата. Миналата година хероина, 50% от заловения хероин всъщност е заловен на пристанища. Това показва, че увеличаването на хероина като доставка достига до Европа именно по море. Какво се случва, освен това? 2010 година, може би, знаете, както вече казах, заболяването по културите в Афганистан много сериозно наруши е, отглеждането на опиум и съответно хероина спадна като пратки и това се усети в Европа. В, на картата в синьо виждате заловените количества в света. Сините показват намаляване на заловените пратки, а кафявите а, точки показват увеличаването, а в жълто се отразени относително постоянните тенденции. Така че когато имаше това заболяване по културите в Афганистан, всичките тези маршрути, които ви показах от Афганистан към Западна Европа, отбелязаха всъщност спад в заловените пратки. По този начин се показва, че действително доставките са намалели и съответно заловените пратки. Има също така и недостатък на хероин в някои от западноевропейските страни, например в Обединеното кралство, не във всички. В Обединеното кралство хероина достига директно от Пакистан – Тоест има отделен маршрут, който директно доставя пратките в Обединеното кралство, така че всъщност е, не е толкова повлиян от е, недостатъчната реколта в е, Афганистан – И може би намалените пратки зависят не само от факта, че има по-малко производство на опиум, но вероятно се дължи и на успешните съвместни операции на британските и турските власти, което доведаха също до намаляване на доставките. Това е тенденция, която се наблюдава в Швейцария, в Русия и Имайки предвид недостига на пратките на хероин, забелязваме тенденция за използване на други е, вещества. Е, крокодил, например, както се нарича в Русия. Е, веществата се е, прилагат чрез инжекция и тук е, има и допълнително много по-голям риск от заболяване от спин в сравнение с употребата на хероин. Сега, по отношение на пазара на хероин, можем да кажем, че има всъщност един пазар на нарушен баланс в Европа, в Америка. Можем да кажем, че напоследък обаче пазара на хероин се стабилизира употребата намалява, но за сметка на това се използват други психотропни вещества, които се предписват с рецепти. Различните опияти, в щатите, например, се използват много повече от всякакви други незаконно използвани наркотици. Сега в кафяво виждате и използването на опиум в световен мащаб, а също така виждате с различните криви цената му. Какво наблюдаваме? Цената продължава да се покачва. Покачва се във всичките страни източници Афганистан, Миямар, Колумбия. Както знаете, когато се качва цената в економиката, това означава, че търсенето също се повишава. Как бихме могли да дадем обяснение на всички тези тенденции и липса на баланс? Ние, може би, подценяваме потребителския пазар на световен мащаб. Вероятно не виждаме конкретни потребления, особено в Азия и в Африка – защото данните за тези държави са много малки, с които разполагаме, така че може да има увеличаване на използването на опияти там, но нямаме информация за тази тенденция. Или Просто, може би, има увеличаване на правоохранителните мерки и тези усилия са насочени именно в източника да се проследи производството на опиум, което води до увеличаване на цената на стоката, а също така, може би става въпрос за увеличаване на пазара на други опияти. 2010 година, например, имаше много голямо е, за, е, конфискации на морфин в Пакистан. Както знаете, морфина е, е един е, прекурсор, вещество, което се използва изключително много, е, както самостоятелно, така и вместо и преди използването в, на опиум в исторически план. По отношение на цените – Цените също дават информация относно промяната на търсенето и предлагането. Отново на екрана виждате стълбовете за световното производство на опиум. И ви моля да насочите вниманието си към синята крива. Това е цената на опиума в Афганистан. Кафявата крива която на практика спада и се стабилизира, е цената на дребно на хероина в Западна Европа. Както виждате, няма последствия от цената на а, опиума в Афганистан върху цената на дребно в Европа, което ясно показва, че пазара в Европа се води именно от търсенето, а не от предлагането. Намаляването на цената в Европа посочва, че пазара на потребителите на хероин е стабилен. Какво можем да кажем за кокаина? Това са обичайните маршрути, от Анди, Андите към, разбира се, Карибските, е, Карибските острови, към Западна Европа, към Западна Африка. Сега от Бразилия към Балканите и Западните Европа е един маршрут, който наближаваме и има престъпни организации от Западните Балкани, които действат в Бразилия, работят с нигерици и се занимават с трафик на кокаин именно по този маршрут към Западна Европа. Освен това има и маршрут от Бразилия към Западна Африка по море. от там отново с крайната дестинация е Европа, а пък другия маршрут от Западна Африка води през центра водещ към Централна и Западна Европа, използва мрежа от Северна Африка. Не е много голям, но отново тук има терористични групи, които сериозно участват в този трафик. Възниква и нов пазар, нов трафик, извинете, през Аржентина международните престъпни групировки е, се насочват именно към тази територия и през е, Аржентина се насочват към Европа, а също директни маршрути има от Бразилия към Европа и от Европа отново се връща във формата на екстаси, т.е. заменя се кокаина с екстаси. Очевидно има увеличение е, на пренасенето на кокаин през пристанище. Балтийските пристанища, например, има големи конфискации. Използват се големите контейнери, които пътуват от Америка към Европа и се опитват да се пренасят наркотици по този път. И още нещо сега по отношение на канабиса. Европа е пазар в преход ли е по отношение на канабиса? Обикновено е, първоначално се обслужваше от е, Марокко през Испания, но значимостта на Марокко е, намалява по отношение на пазара в Европа, а се увеличава производството в отделните страни вътрешно производство, ако мога така да кажа. Използва се е, отглеждането на канабис в Европа от престъпни групировки. И когато има конфискации, когато се залавят подобни количества, се открива не само канабис, но канабис и хероин и кокаин, което сочи, че вече има а, конфискации на а, канабис, които а, с 1000% повече от предишните периоди. С това очевидно изтича моето време. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви и за благодаря ви и за задълбочената презентация. Ще дам думата сега на следващия панелист, господин Росбах, който ще ни представи обща оценка за работата на неговата организация Интерпол. Благодаря. Аз съм директор на организация на отдел в Интерпол в Лион, Франция. И Днес искам да подчертая, че и името на моята генерална дирекция е почти същото като е, името на вашата парламентарна комисия, въпреки че ние покриваме и други е, престъпни форми, като например оговарянето на спортни мачове, морско пиратство, търговия с е, хора, фалшифициране организирана престъпност, разбирана в по-голям и широк смисъл. Искам да ви кажа, че имаме 190 държави членки. Нашият генерален секретариат е в Лион. Имаме офиси за свръзка в Буенос Айрес, Банкок, Нью Йорк, Бр- Брюксел, Абиджан, Сан Салвадор, Айонде, Хараре и Найроби. Имаме и нов офис в Сингапур който се очаква да отвори врати през 2014 година. Господин Роналд Нобе е нашият генерален директор, а президентът на Интерпол е господин Бун Ку от Сингапур. Представени сме на, на международно равнище чрез Централно бюро и тези централни и подцентрални бюра са оборудвани с специални комуникационни системи, които ни дават възможност да сме във връзка едни с други, помежду си, а и с седалището на генералния секретар или другите ни бюра за свръзка, които споменах по-рано. Искам да повторя, че тези наши това наше оборудване е от ново поколение и дава освен това възможност да обменяме всякакъв вид информация, включително пръстови отпечатъци и други. В Лион разполагаме с база данни за престъпни елементи, която може да предоставя информация на желаещите 24 часа 7 дена седмично. Разбира се, тя не е изчерпателна и непрекъснато продължава да се обогатява. Има 27 координационни центра, които са във връзка с Генералния секретариат и тези 27 центъра могат да обменят информация на, едни от, на един от официалните езици. Именно английски, френски, испански и китайски. И, и арабски, извинете. И така, ние не сме, както се смята за нас, център за борба с престъпността. Имаме и много други функции през последните години сме развили много механизми за комбинирано усилие против всички видове организирана престъпност. За нашите 190 държави членки е повече от ясно, че не може да се борим с организираната престъпност индивидуално, без да държим сметка за това, че тя организираната престъпност не е индивидуално, не е национално, а глобално явление. И за това отделяме голямо влияние на дефинициите и на сигналите, които пристигат от една държава членка, за да схванем е, отразеното събитие като евентуална заплаха и възможно се превърне в международно организирано престъпно дело. В някои области е ясно, че има, че действа, има пръст организираната престъпност и за това всъщност ние ние изработваме специални национални стратегии, както и стратегии на ниво секретариат за противодействие. Нашите средства и ресурси биват предоставяни за краткосрочни или дългосрочни операции в координация с държавите участнички. Взаимодействаме си и с поли, другите световни полицейски организации в борбата за защита на правовия ред. След това искам да подчертая и, и споразуменията, които сме сключили с, с други национални и международни организации, като Световната здравна организация, Световната митническа организация, Международният наказателен съд, както и други организации, били те международни или регионални, като например Европейският е, съюз, Европол, СЕПКА, КАРИК, които са организации на полицейските органи от е, Юго-Источна Европа, от Централна Азия или от е, Субсахарна Африка. Имаме меморандуми за сътрудничество и разбирателство с тях, благодарение на които имаме възможност за разследващи операции в реално време. Разбира се, тук няма възможност възможност да обясня да в детайли в какво се изразява нашата дейност, така че ще подчертая едни от най-важните. Тези от вас, които проявяват интерес към нашата дейност и размерите, в които тя се развива, ви приканвам да посетите нашата веб страница, която бива актуализирана ежедневно. Ние често имаме работа с изключително мощни организации, производителки на наркотици, като например в е, Мексико, които даже имат възможност и практикуват заплахи към управляващата класа към правителството и по този начин представляват заплаха за правовия ред. Мексико е един от примерите и ам, също така северо-юго Източна Азия, където Мексико също, мексиканската мафия също е пуснала своите пипала. Нашите партньори в регионалната ни дейност са тези, които изброих предварително. Работим с държави като Русия и Франция, включително сега. Ако преминем към Африка, искам да подчертая, че тук се борим с маршрута за трафик на кокаин от е, Латинска Америка през Африка до Европа. Свидетели сме в момента на една тревожна тенденция за увеличаване на производство на метамфетамини, които Плъзват към нови региони, като Африка, Западна Африка, Иран и Юго-Западна Азия. Друго от нашите, друга от нашите дейности е борбата с търговията с човешки, с, с произведение на изкуството, трафика с, с човешки същества. Дай, позволете ми да ви дам някои примери за операции, които сме провели против каналджийството, както и против, както и в борбата ни срещу кражбата и фалшификацията на произведения на изкуството. Имаме система за мониторинг и надзор на тези операции, целящи да проследяват евентуалното развитие на тези дейности от, е, една, от един регион към друг. Проектът Милениум е един от тези примери, тъй като ни дава възможност да идентифицираме тези криминални структури, които работят, оперират в Европа и след това биха могли да се прехвърлят навън започваме с събиране на информация, която след това обработваме през юни 2012 година изпратихме поделения в Лион, Франция, за подпомагане на операцията Бижу, където целта бе да се прекрати една арменска и грузинска мафия, която оперираше там. Разбира се, една от нашите цели, главни цели остава да бъде борбата срещу наркотиците и трафикът с тях. Имаме смесени разследващи и оперативни екипи правим, изработваме оценки за различните заплахи подготвяме доклади и обзори, които след това се използват от различните полити, полицейски а, е, органи в а, е, операции национални или трансгранични, милите национални или трансгранични. И така минавам сега към търговията с хора, тъй като тук също е замесена е, организираната престъпност. Много от е, жертвите проистичат от държави с политическа и економическа нестабилност или дори с социално брожение. Според нас съществуват няколко вида такава дейност, свързана с контрабанда или сексуална експлоатация на жени и деца или за използване за трудова експлоатация. Тук си сътрудничим и с, с Фронтекс. Интерпол също така работи в борбата срещу организираната престъпност в областта на договарянето на футболни матчове и други спортни мероприятия. Тук си сътрудничим с държави от Азия, тъй като това е застъпено особено силно там. Нашият приоритет е да развиваме съответни центрове, които да оценяват заплахата. Една такава заплаха би могла да бъде търговията с лекарства и фармацевтични продукти. Позволете да дам пример с операция Панджея, която само за една седмица координира действията на 80 държави членки, в резултат на което бяха, затвор, бяха закрити много веб страници и бяха секвестирани много лекарства, с които се търгуваше нелегално. Връзката между тероризма и другите прояви на организирана престъпност също ни занимават в областта, особено на контрабандата и каналджийството терористичните организации представляват нарастваща запраха за сигурността по нашите граници. Тероризмът и трафикът с хора също са, както вече казах, в обсега на нашето действие и на 190-те държави членки. Разполагаме с специфични средства и инструменти, които ни дават възможност да се държим във връзка едни с други. Както споменах, е изключително предизвикателство за нас да борим организираната престъпност по целия свят. Опитаме се да противодействаме с човешки и технически ресурси, които вече имаме или които изработваме в момента. Разбира се, не винаги е, те са достатъчни, това обаче не ни плаши. Имаме директорат за стратегическо планиране, което работи с различни видове партньори, за да успеят да идентифицират, да уточнят е, мястото на проблема и евентуалната стратегия, която би могла да му се противопостави. Финансирането ни позволява също така да се насочим преимуществено към тези области, където има най-голям общ интерес. Освен това, непрекъснато анализираме нашите постижения и нашите недостатъци, недостатъци както и недостатъчното финансиране или бариерите, които понякога предоставят националните съдебни системи. Работим с партньори, които и из, изброих преди това и непрекъснато постигаме резултати. Благодаря ви. Надяваме се да продължим и за бъдеще така. Благодаря. Председателката, благодаря господин Росбах. Спестихте една минута от времето си за изказване. Пристъпваме към първия кръг от въпроси. Първо ще дам думата на докладчиците и координаторите. Моля ви, уточнявайте към кого отправяте въпросите си. Ако имаме време, ще има и втори кръг от въпроси. Господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Със сигурност ще се придържам към времето си за изказване. С особен интерес изслушах и двете изложения. Те бяха интересни и обосновани. Двете изказвания могат да се подведат под един общ знаменател, а именно ясната връзка между организираната престъпност и тероризма. Известно е, че Алкайда използва маршрутите за трафик. Ето защо трябва да се борим едновременно и срещу двете явления. Те са взаимосвързани. Въпросът ми е следният. Като се има предвид ясната връзка между тероризма и организираната престъпност, то какви са възможностите за международните организации по-ефективно да се борят както срещу организираната престъпност, така и срещу тероризма? Какви са ограниченията върху дейността им? Как протича сътрудничеството им с Европейския съюз? Сключени са редица споразумения, които визират борбата с тероризма, в това число споразумението SWIFT – какви са възможностите за по-широко мащабно сътрудничество между полицейските органи за борба с този толкова широк кръг от престъпна дейност. Какви са възможностите за реална борба срещу наркокартелите, които постоянно внасят някакви промени, постоянно променят маршрутите на доставки. Какво ще кажете също така за организираната престъпност в Европа, най-вече в Южна Европа? Господин Бургезио. като се има предвид настоящата ситуация, трябва да вземем предвид един много важен момент, а именно миграционните потоци. Ситуацията е драматична най-вече в региона на Средиземноморието. Там бяхме свидетели на много тежки инциденти, тъй като мигранти използваха кораби негодни за плаване по море. Разпространено е мнението, че ако наистина искаме да сложим край на незаконното превеждане на хора през граници, ще трябва да вземем предвид финансовия интерес, който е в основата на подобни действия. Въпросът ми е към представителя на Интерпол. Каква е стратегията на Интерпол за установяването на подобни структури за незаконно превеждане на хора през граница? Каква е стратегията за установяване на <clears throat> финансовите интереси, които стоят за подобни действия? Благодаря, колегата Матьо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и поздравления на двамата панелисти за чудесните им презентации, изключително изчерпателни всъщност и за ангажимента, който са поели за борба срещу организираната престъпност. Госпожо Ме, искам да ви попитам следното. Знам, че Средните щати са поели ангажимент пред собствената си е, гражданственост. Същото се отнася и за Европейският е, съюз и ангажимента поет от е, него пред държавите членки. Въпросът ми е какви са правните механизми с които разполагате. Знам, че има оперативно сътрудничество, което е особено ценно от държави, ценено от държавите членки. Искам да попитам правната помощ, която предлагате, каква е, в какво се изразява. И сега дали има някакви данни за това как се разбива консумацията, потреблението на наркотици между половете. Споменахте политическата нестабилност и нейната взаимовръзка с потреблението на наркотици по повод на арабската пролет. Има ли такава взаимовръзка, която вие да сте отчели? Отразява ли се по някакъв начин върху трафика и потреблението на наркотици през 2011 година? Господин Розбах и Интерпол, искам да попитам нещо по-конкретно. Може ли да ни кажете за синтетичните наркотици? Знам, че е, сте взели на прицел много от лабораториите, които произвеждат такива наркотични вещества и дали може нещо повече да, да дадете като информация за взаимосвързката и сътрудничеството между вас, Европол и Ероджуст. Освен това, предполагам, че и вие като и Европол имате затруднения с информацията, с данните, които трябва да ви предоставят от държавите членки. Знам, че се че работите с поверителна информация, която не винаги държавите членки са склонни да ви предоставят. Затова искам да попитам, имате ли затруднения и как ги решавате. Благодаря. Благодаря. А сега е, господин Сандегард. Først et øh, spørgsmål til Мис øh, jeg kunne godt tænke... Въпросът ми е към госпожа Ме. Какво е въздействието на инвазията в Афганистан след 2001 година върху производството на наркотици? Увеличи ли се обемът на производството поради наличието на повече финансови средства и по-голямо търсене? Намаля ли или не настъпи никаква промяна? Въпрос към господин Розбах. Като ще се позова на въпроса за Европол. Какви са проблемите, при сътрудничеството ви с Европол? Срещате ли изобщо някакви проблеми и ако отговорът е да, какви са те? Знам, че организациите повече или по-малко си сътрудничат добре, но все пак искам да знам дали има някакви проблеми. Вторият ми въпрос е свързан с изпирането на пари. Това е един от основните проблеми във връзка с престъпността. От престъпна дейност се реализират не само приходи, на следващ етап те трябва по някакъв начин да се легализират. В положение на финансова криза все повече се използват уважавани институции, уважавани банки, именно за легализирането на подобни приходи. Uh, Господин Кергър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на ораторите, не само защото спазиха времето си, но защото ни запознаха с много интересни аспекти. Имам въпроси и към двамата оратори във връзка с политиките, правоохранителните политики по отношение борбата с наркотиците. Първо, искам да попитам по отношение на засичането на трафика на наркотици, кое е е най-добро като подход? Какво е вашето становище? Мислите ли, че е по-добре да се водят операциите с оперативна информация, разузнавателна информация, с система за обмен на данни, е, информация, която се обменя между правоохранителните органи? Много важно е да, да знаем коя е най-добрата политика. На второ място – по отношение на казаното от първия оратор за цената на наркотиците, за а, това колко струват те и връзката между тези два аспекта. Според вас, госпожо, има ли връзка между политиките за борба с е, наркотиците, които се прилагат от Европейския съюз, някои от тях са по-сериозни, други не толкова, е, мерките по отношение и употребата на наркотиците и също така мерките по отношение на незаконните постъпления от трафика с наркотици, има ли взаимоотношение? Председателката. Благодаря. А сега от името на а, зелените господин Стас. Благодаря. Благодаря на ораторите ни за наистина изключително ценните изказвания. Искам да продължа въпросите, свързани с сътрудничеството между институциите. Това е един гладко течаш процес ли е? Има ли възможност да се усъвършенства той? Как си сътрудничат институциите? На второ място. По отношение на Интерпол, на кого се отчитате вие? Кой оценява методите на действие кой оценява вашите работни методи, кой оценява престъпните методи, които се използват. Това е много важно, защото преследването тече, много е важно да има система на проверки и контрол. Как се организира това в Интерпол? Защото става въпрос за значими въпроси. Благодаря. сега за Ауде, господин Нютелден. Благодаря към вас, госпожо. Вие ни изненадахте по отношение мрежата на ал каида в Северна Америка. Може би трябва да уточните този въпрос. Може би се има предвид Северна Африка. Сега, в, от ваша гледна точка, какво би трябвало да възприеме Европа, за да се разреши проблема? Това, разбира се, е в правомощите на нашата комисия. Искаме да чуем вашето становище. За, към вас, господине не споменахте е, Споменахте за китайски офис, не, не стана дума обаче за е, това какво прави той, какво би трябвало да прави, какво се прави с Китай сега според вас. Сигурен съм, че и двамата оратори имат мнение по този въпрос. Какво се случва с огромните постъпления от престъпната дейност? Някъде трябва да има огромни банкови сметки. Какво се прави с тези пари? Председателката, благодаря. Господин Шмет, две минути. Е, е, благодаря, госпожо председател. Аз се интересувам от тези въпроси и ги следя отдавна, особено наркотиците. В Швеция имаме проблеми в този смисъл, в смисъл такъв в Холандия е забранено тяхното ползване в Обединеното кралство също, но интересно защо продължават доставките до Швеция. Дали има някаква ос, която да минава, да кажем, през тези държави, след което парите да се препират и да бъдат използвани от Ал-Шабат за терористична дейност. Как мислите, има ли такава връзка за финансиране на терористични организации с пари от наркотрафика? Благодаря. Ай ностри оспити 5 минути ciascuno, in modo tale da poter dare... Така давам думата на панелистите за отговор на зададените въпроси по време на този първи кръг минути има всеки един от тях. Пет минути госпожа Ме и господин Розбах, други пет. Uh, uh, Ще се опитам да отговоря на изключително интересните въпроси по съобразно е, значим начин. Сега позволете да започна от самото начало. Какво можем да направим? Това беше един въпрос, който се задаваше. Какво Европа може да направи, но и по принцип какво може да се направи по отношение на различните маршрути и как да се води битката срещу наркотиците. Първият начин е да се ограничат е, някои е, наркотици, но тогава пък се появяват нови наркотични вещества, които отново се предлагат по незаконен път. И сега, какво можем да направим? Първо, корупцията. И това е много важна тема. Когато ви показах всичките маршрути, виждате, те са всички възможни, защото има корумпирани служители, които дават възможност наркотиците да преминат през съответните територии. И това е един от основните елементи, към които трябва да бъде насочено вниманието, ако искаме да спрем да разрешим проблема, свързан с трафика на наркотиците. Друг проблем на който трябва да се обърне вниманието, са правните инструменти. Мисля, че тук става въпроса за това какво правим ние като служба на ООН. Ами ние именно предполагаме правна помощ на е, отделните държави в е, техните процедури. Опитваме се да им помогнем, така че те да разполагат с правните средства, които ще им дадат възможност да водят борба с това предизвикателство. Както си представяте, целта ни винаги се движи, тя не стои на едно място, както и по-рано ви казах. Ако се спре един наркотик, тогава веднага на пазара се появява нов и борбата продължава срещу него. Същото става въпрос, е, също, по същия начин стоят нещата, когато се борим и срещу тероризма, защото метода на престъпна дейност непрекъснато се променя. И правната уредба, съответно, трябва да се променя със същата скорост както се променя и престъпната дейност. Нещо, което също е много важно. Когато задавате въпроса какво да предприемам в Европа, какво се случва с всички тези постъпления от престъпна дейност, е, много важно да насочим вниманието си към изпирането на пари. Нямах възможност да ви покажа един от е, своите е, материали на екрана, но когато се говори за конфискуване на наркотици, ако разгледаме какво е производството, какви са количествата на иззетите пратки, можем да виждам, че за хероина, например, между 20 и 30% от произведения хероин се залавя. Тоест 20% е, се иззема от пазара. За кокаина тези проценти са по-високи. 30-40-50% от произведения кокаин се спира от правоохранителните служби. Сега, изпирането на парите. Унези постъпления, които наричаме мръсни пари – 0,3-0,4% само от всички тези постъпления се засичат от постъпленията, които имат престъпниците. С други думи, това е един много лесен начин за престъпните групировки. И ние трябва да насочим вниманието си към източника, а именно към това как се създава тази престъпна печалба, как тя се рециклира, защото виждаме как е, все по-добре организираната престъпност се вклинява в незаконната престъпна дейност. И все по-трудно може да се уточни е, коя организация участва точно в една единствена е, престъпна дейност. Все повече и повече границите на престъпните начинания са размити. И какво можем да направим? трябва да насочим вниманието си към спиране на потока от престъпни пари, пари от а, престъпна дейност. Необходимо е да се разруши начина по който а, е, престъпните групировки създават своята печалба. Те са невероятно надерени. Те много бързо променят своя престъпен начин на действие, също така и областта в която те виждат е, възможност за своята престъпна дейност. Защото, например, днес те могат да се занимават с наркотик, някакъв наркотик, който може да е много печеливш, обаче до утре те ще прехвърлят вниманието си към още по-печеливша престъпна дейност. Например, хазарта е една област, в която е, организираната престъпност много сериозно навлиза. И така, моля да ме извините, изглежда пресрочвам знанието си, но има и още много интересни въпроси, на които мога да отговоря, вероятно, в двустранна дискусия. Председателката, да, ще има и втори кръг въпроси и отговори. Ще може да продължите. Господин Росбах, разполагате с 5 минути. Zunächst einmal der wichtige Ansatz der... Äh, Благодаря. Първо, по важния въпрос за връзката между организираната престъпност и тероризма. За Интерпол е много трудно да получи информация по този въпрос. Визирах това в изложението си. Трудно ни е да получим информация, тъй като Положението в различните ни държави членки е различно. Това е едната причина. Второ, не всички държави членки могат да ни предоставят информация под формата на дактилоскопични отпечатъци или физически белези на съответните лица, които да можем да съхраняваме в системата си. Третата причина е, че са на лице различни определения на понятието организирана престъпност – това въжи и за тероризма. Има също така и много различни специализирани органи, фокусиращи дейността си върху специфични видове престъпна дейност, които не си сътрудничат наистина помежду си. Поради всичко това имаме проблем с получаването на информация, проблем, за чието решаване работим постоянно. Няколко думи по въпроса за демократичния контрол. Интерпол представлява държавите си членки. Тези държави членки се представляват от ръководителите на съответните национални бюра. От това проистича пряка отговорност за държавите членки – разполагаме с орган, който взема решение и упражнява контрол. Това е общото ни събрание, което заседава веднъж годишно. В него са представени всички държави членки. Имаме и изпълнителен комитет. Това е орган, който се избира и заседава по няколко пъти годишно. Обработката на цялата ни информация е обект на проверка от страна на независима комисия. От тази проверка се правят изводи във връзка с защитата на данните. Най-вече тогава, когато предстои да въвеждаме нови методи за обработка на данни. Няколко думи за сътрудничеството. Акцентирахте най-вече върху Китай. Разбира се, Китай е важна държава членка на Интерпол. Непряко Говорих и за Китай, когато говорих за организираната престъпност в Азия. Поддържаме връзка с правоохранителните органи в Азия, което ни дава възможност да извлечем допълнителна полза за разследването. Най-често следствието се води тук, в Европа, предимно по случай на манипулиране на резултатите от мачове. Като цяло сътрудничеството ни е балансирано и се основава на взаимно доверие. Понякога при по-големи спортни мероприятия планираме съвместни съпътстващи мерки с партньорите си от Азия. Мерки за предотвратяване на манипулирането на резултатите. По отношение на сътрудничеството в Европа, споменахте Европол, Евроюст и Европейския съюз. Споменах колко е важно за нас това сътрудничество между Европол и Интерпол, е изключено споразумение за сътрудничество, което протича чрез много конкретни дейности, <clears throat> под формата на взаимодействие между двамата отговорни служители. Това е конкретно взаимодействие в областта на киберпрестъпността и обмяната на информация. Опитваме се да постигнем възможно най-добри резултати от това сътрудничество. А що се отнася до проблемите, да, наистина има проблеми, които проистичат от нормативната уредба на информационната структура. Дори когато Европол ни приеме като партньори при определена дейност, то трябва да получим информация за, от определени държави членки. И за целта ни е необходимо съответното основание. Синтетичните наркотици. Разполагаме със специална работна група. Имаме възможности и за сътрудничество на международно равнище, например с службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. Това ни дава възможност да реагираме бързо и да организираме прояви с участието на експерти. Ще се спра и върху борбата срещу изпирането на пари. Наистина голямо предизвикателство е за нас легализирането на приходите от престъпна дейност. Има различни нива на готовност за комуникация. Не можем да осъществяваме успешна дейност, ако не ни сътрудничат съдебните органи, а структурата в тази област е много сложна – в миналото Интерпол, например по случая Бен Али в Тунис, имаше възможност да представлява засегнатите държави на неутрална почва. Председателката благодаря на господин Роспах. Ще преминем към втория кръг от въпроси. Две минути за господин Дион. Uh, благодаря. Моят въпрос е към госпожа Ме когато работех на времето за холандското правителство, често пребивавах в а, Виена и имам представа от работата на нейната организация. Аз като холандец представяте си, че разбирам от наркотици, има различни международни конвенции за твърдите наркотици и за наркотиците от типа на канабиса, както знаете. Има сега в момента обаче натиск от латиноамериканските държави за различен начин на управление на борбата срещу потвърдите и така наречените софт наркотици. Питам се дали има някакъв дебат, някакъв анализ по въпроса за влаганите усилия в този проект и това, което би могло да се получи като дивиденд. Тук в нашата парламентарна комисия бихме искали да имаме ясно изработено мнение за това каква стратегия да следваме в Европа. Вашите наблюдения бяха доста общи. Ние, разбира се, ценим общата обзорна представа, но какво бихме могли да направим в Европа конкретно, за да сме ценен партньор за вас? Благодаря. Две минути, господин Античевич. Thank you. I think that the uh, latest Мисля, че глобализацията ни дава възможност да станем свидетели на едни възможности, които се развиват пред организираните групировки на международно ниво. Т.е. криминалните възможности всъщност им се предоставят на международната сцена. Самите групи групировки като че ли стават по-малко значими, отколкото пазарите, в които те участват. Правоохранителните служби някак си се затрудняват, насочвайки вниманието си от групировките към пазарите. Например, трудността е да се насочи вниманието към динамиката на пазара. И очевидно нивото на корупцията, което е много високо, е много сериозен проблем. Споделянето на информация в международен аспект е, бива затруднено от всички тези аспекти, което означава, че мнозинството е, държави не могат да поддържат темпото на престъпните групировки. Те са по-напред, очевидно. И организираните групировки имат свои схеми е, за прехвърлянето на своите незаконни постъпления в най-различни банки, банкови системи, които много трудно, на практика невъзможно да бъдат последени. Тогава не мислите ли, че самите е, банки е, на практика са пералните за тези мръсни пари? Какво ще направите в този смисъл? Европейската общност, международната общност не може да си позволи повече да се поддържа това положение. Благодаря. Председателката. Господин Борселино, два минути. Благодаря за много ясното ви изказване. Сега един въпрос и към двамата оратори. Когато говорим за организирана престъпност, струва ми се, че май а, гоним вятъра. По отношение на превенцията. ние трябва да насочим вниманието си именно и към превенцията, не само към борбата с организираната престъпност. Ние трябва да открием кое стои зад организираната престъпност. Понякога сме просто едни наблюдатели на процесите. Преди много години се случи е, нещо в е, Сицилия, свързано с трафик на наркотици. службите успяха да намерят къде е лабораторията на законната за производство на наркотик в Палермо. Направиха необходимите стъпки да засекат престъпната дейност и е, лабораторията за наркотици. И това всъщност беше едно много успешно действие. На второ място, държавите членки имат най-различни разпоредби по отношение употребата на наркотици. Имате ли някакви данни сега в момента, които можете да използвате, за да ни кажат къде всъщност има най-добър подход? Благодаря. Благодаря, госпожо Борселино, председателката, госпожа Макларен. Um, Благодаря. Искам само да попитам – как традиционните форми на организирана престъпност работи по отношение и на киберпрестъпленията, компютърните престъпления, когато става въпрос за изпиране на незаконните постъпления? И как бихте могли да промените действията си, така че да може да насочите вниманието си именно по този начин към новите форми, не само към традиционната организирана престъпност? Какво правите по отношение на новите те, течения в киберпространството и киберпрестъпността? Благодаря. Благодаря, госпожа Макларкин. Господин Боктерцио. E Цяла поредица от въпроси са насочени към представителите на ООН и е, мерките насочени към банките. Сега, лично аз искам да привлека вашето внимание към следното. Казаното от Антонио Коста, бившия директор, бе следното. Той също засегна изключително деликатните въпроси, за които говорим. И в изказването си той каза, имаме доказателства, че банките, дори в финансова криза, играят значима роля, активна роля – Господин Косте каза, че не мафията търси банките, а процесите са точно обратните. Какво мислите по този въпрос? Как можем да облегчим работата си? Как можем да работим по-резултатно? може, може да се изиска, да се направи официално запитване към вашата служба, така че в крайна сметка вие да ни предоставяте повече информация. Това е много важен въпрос за нашата комисия. Благодаря. Председателката, преди да дам думата на ораторите, аз също имам няколко въпроси. Съгласна съм с казаното от господин Боргецио. Отново и отново колегите подчертават необходимостта да ни предоставите оперативна информация и консултация. Наистина, това е нужно за нас. Е, като комисия не съществуваме от дълго време. А вие ежедневно работите в тази област. Борбата с корупцията, престъпността и спирането на пари. А, да, ние работим в същата област, но моля ви кажете ни точно по какъв начин да разработим инструментите на европейско ниво, така че в крайна сметка да можем ефективно да подходим а, към работата и ние също да имаме принос към вашата дейност. Що се отнася до международното сътрудничество? Много се прави в областта на разследването. Обаче, както и вие казахте вече, много малък е процента, който може да бъде конфискуван, засечен от незаконното производство. Какво може да се направи? Както и господин Борселино каза, какво може да се направи по отношение на превенцията – Така че в крайна сметка нашата политика да има добри резултати. Сега, по отношение на въпроса на господин Росбах, имаме резолюция за организираната престъпност. Миналия октомври е приета и се подкрепят да действията на Интерпол, що се отнася до обмена на информация, разбира се, на разумно ниво с Западна Африка. Този проект, благодарение на нашата подкрепа, ще стартира и ще се развива с финансиране от Европейската комисия. Искам да задам следния въпрос. Можете ли да ни предоставите актуална информация по този проект? И какво а, очаквате, че може да бъде предприето? В нашата комисия ние бихме желали да има по-добро сътрудничеството между Интерпол и Европол. И сега разполагате с по 4 минути госпожа Мей и господин Росбах. Thank you again. Interesting question. Um, so I try now if we... Благодаря. Този въпрос е особено интересен и ще направя всичко възможно да отговоря предвид ограниченията в времето на колегата от Холандия. казахте, че наистина е много общо това, което казах за пран, изпирането на пари. Вярно е, да. Това, което искам да подчертая обаче е, че ние сме в синхрон с реформата за повече прозрачност в финансовата система. Това ще ни помогне да анализираме от какви процеси, какви канали използват е, престъпните организации, за да се домогнат до тази финансова система. Казахте, и аз съм съгласна с вас, че в Европа можем да работим от една страна, но от друга страна да не губим от поглед факта, че сме част от световна система и че има много държави, с които можем да партнираме. Друго нещо, за което още може да се постараем е как да добиваме информация. Има все още много малко области, от които можем да черпим информация, данни, статистики. Някои от системите дават резултат, тези, които действат в момента, други не. Ето, за това една от целите ни е да укрепим съществуващата европейска система за събиране, съхраняване, анализиране на данни в европейски мащаб, но в световен мащаб бихме могли да си сътрудничим с, други държави, които събират и обработват информация, също като нас, и да я обменяме едни с други. По въпроса за превенцията и за статистиките които евентуално биха показали дали легализирането на наркотиците помага или не помага. Имаме, разбира се, статистики. Някои от тях показват, че контролираните наркотични вещества убиват много по-малко хора, отколкото нелегално трафикираните такива. Същите примерът с, с цигарите и алкохола. Около 5 до 7 милиона души годишно умират от злоупотреба с нелегални наркотични средства. Има конвенция за борба с нелегалните наркотични средства и благодарение на тази конвенция можем да говорим за намаляване на тези цифри за смъртност с около 150 хиляди души. Това са статистиките, с които аз разполагам за момента относно въздействието на употребата на такива вещества върху здравето. Не знаем дали системата може да бъде подобрена. Това, което знаем е, че не може произволно да експериментираме, да се върнем вече към изминатия път, за да видим дали пък сега не би евентуално дал по-добър резултат. Ако обърнем поглед назад, ще видим, че непрекъснато работим по посока на това, което в момента обсъждаме. Имаме е, много голям спектър дейности, като тероризъм, като търговия с хора и всякакъв друг вид области, по които водим правно сътрудничество. Имаме офиси за връзка в около 100 държави. И затова смятам определено, че бихме могли да улесним още повече взаимодействието си с някои държави, с някои правителства, които сякаш не са особено склонни към открито сътрудничество. По е, въпроса, който зададохте, с, е, свързан с операциите. Разбира се, че за 4 минути дебати, 5 минути презентация човек не може да даде изчерпателна информация за оперативната страна на нещата, така че тези от вас, които имат интерес към тази по-оперативна страна на нещата, нека да се обърнат към нас с конкретни въпроси, с конкретни предложения и ние като УНОДОК или Организация на Обединените нации и отдел за борба с наркотиците, със сигурност ви уверявам, че бихме се отзовали. Благодаря. Казва председателката. Благодаря. Чудесно предложение. Много интересно. Утре ще го повдигна на а, срещата на координаторите и надявам се, че ще бъде прието. Господин Росбах, заповядайте вие за 4 минути. Първо ще се спра върху сътрудничеството, както и върху последиците за Европа. За мен е повече от ясно, че е много важно да се анализират недостатъците в Европа. Особено като се има предвид, имат предвид, извинете, разликите между контролните органи и полицейските структури. Разлики между европейските и африканските такива. Възможно е да се насърчава прилагането на проекти на регионално равнище с финансиране на Европейския съюз. Вече се осъществяват такива проекти, по които ние правим оценка. Работихме и по обвързването на структурите на Европол с европейските структури. Що се отнася до превенцията, основна, според мен, област на работа е извършването на пълен анализ на явлението в сътрудничество с неправителствени организации и други международни организации. В резултат от един такъв анализ можем да очертаем и ефективни мерки – това е подход, който вече прилагаме. В момента получаваме активна подкрепа от канадското правителство. Съчетаваме мерки за обучение което се организира за определени органи и структури. В рамките на такива обучения понякога отделни органи и структури за пръв път имат възможност да общуват помежду си. Съчетаваме тези мерки за обучение с операции на място. Така може на практика да се приложи освоеното по време на обученията и да се види ползата от него особено като се имат предвид промените в маршрутите на трафик, в структурите на организираната престъпност, мисля, че трябва да оказваме подкрепа на членовете на Европол и на членовете на ООН. Ще се спра и върху киберпрестъпността. В тази област е установено тясно сътрудничество между Европол и Интерпол. Европол предстои да изгради Европейския център по киберпрестъпността. Освен това, в структурата ни Global Complex в Сингапур ще бъде създадено специално звено по киберпрестъпността. То ще извършва паралелна дейност. Така ще можем и надлежно да освоим ограничените си ресурси. Но в рамките на сътрудничеството ще спомена проекта ВАПЕС в Западна Африка. Вече опоменахме колко важна е ролята на този регион при борбата с организираната престъпност. Мерките ни до голяма степен са насочени към превенция и към постигането на устойчивост. За целта организираме редовни мисии за проверка на резултатите по нашите проекти. Осигуряваме и контрол на качеството. Председателката, благодаря ви за изложенията. Бяхте много ясни и много любезно ни предложихте и сътрудничеството си. Сигурна съм, че ще се възползваме от това ви предложение и че ще се срещнем още веднъж, за да го обсъдим. Благодаря ви и пожелавам ви успех в работата ви. Noi riprendiamo subito, all'inizio avevamo, volevamo procedere. Продължаваме работа по дневния ред. Предстои ни да изберем четвърти заместник председател, тъй като господин Сьондер Гор подаде оставка съгласно правилника за дейността. Могат да внесат кандидатури политически групи, като тези кандидатури са подкрепени поне от трима членове на парламента. Благодаря. Бих искал да предложа Денис Дейон. за поста заместник-председател. Той е от нашата група. Надявам се, че ще приемете предложението. Председателката, съгласни ли сте с тази кандидатура? Има ли други предложения? Воля Матия, воля интервенира. Мерси, мадам президент. Госпожа Матю, благодаря, госпожо председател. Е, няма да се противопоставя. Просто искам само да уточня, <laughs> че господин Де Йонг не почва а, с много късмет, а, защото по въпроса за легализацията на канабиса, нещо, което той току-що предложи, за нас като група НП е абсолютно неприемливо, така че не е много уместно началото му. Благодаря. Е Благодаря, госпожа Матия. Какво ще кажете за декларацията на финансови интерес и да, секретарията казва, че всичко е наред с декларацията. Няма нужда и няма искане за тайно гласуване. В такъв случай кандидатурата се приема. Президент Де Йонга седерси ал мио фянко господин Дионг, моля заемете е, място до мен на президиума. И така, продължаваме по-нататък с е, втората група въпроси. Темата е, е трафик и фалшифициране. Тук ще чуем за съвместни митнически операции, извършени от ОЛАФ и с подкрепата на Европол най-напред. Според мен това е много интересна презентация, защото ще засегне редица въпроси, които вече сме работили в нашата комисия, именно сътрудничеството между различните органи и институции. Много се радвам, че можем да приветстваме двамата оратори от двете служби от ОЛАФ и Европол господин Хен и господин Ван Стекесте. Те ще а, е, ни запознаят с а, е, сътрудничеството в областта на тази тема, а господин Ролан Генстън ще ни запознае с опита на Кози в областта на трафика на хора. Кози е една съвсем наскоро създадена организация и мандата и, и правомощията са от изключително голямо значение за нас. Най-напред ще изслушаме представителите на ОЛАФ и на Европол – разполагате с 10, но не повече от 12 минути. След това ще изслушаме господин Генсен, който разполага с 15 минути. След първите две изказвания ще има, разбира се, време за въпроси и отговори с докладчиците, с координаторите, а след това ще дадем думата на ораторите и ще имате възможност и за втори тур въпроси и отговор. И така, уважаеми господа, и разполагате с по 12 минути. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Ще се опитам да бъда възможно най-бърз. Като начало искам да посоча, че Олаф работи в областта на правата за интелектуална собственост, но само в областта на внос-износ с трети държави. Т.е. тук ние не покриваме местния единния европейски пазар. Както знаете, ние работим в областта в нашата област с а, съдействието на Европейската комисия, както и с помощта на редица правни инструменти, които се управляват от главна дирекция TaxiU. Има два регламента и член 29 от първият регламент именно регулира въпросите за борбата срещу измамите и фалшификациите. Дава възможност и за контрол на физически лица и на складове. Връзката ни, е, споразумението подписано в този смисъл с трети държави, дава възможност за международно измерение на нашето сътрудничество. Работим тук с, в тясно сътрудничество с Европол и Евроюст. Конкретен пример мога да дам за сътрудничество с тези две организации, а и с държавите членки и с трети държави, включително и с Интерпол. Тук Олаф се явяваше координатор, тъй като действието бе в рамките на операция широко в Средиземноморския басейн. Тоест, виждате, че имаме възможност за такова международно сътрудничество в някои конкретни случаи, конкретни операции, траещи по-продължително време 2-3 седмици, например. В държавите членки и в третите държави имаме на разположение механизми, осигуряващи такова оперативно сътрудничество. В тази операция широко работихме с 11 трети държави, виждате ги на а, екрана, както и с Европол, Интерпол и Генералната дирекция Таксио. Имаме 13 а, бюра за свръзка в държавите членки и в Турция, Египет и Марокко като трети държави. Искам да подчертая колко чудесно работим в този смисъл. Нашият оперативен план, изработен от Олаф като такъв, съдържа действия, предвиждащи сътрудничество с 11 държави от Средиземноморието и 27-те държави членки. Операциите предвиждат е, около 10-дневни периоди на действия. Ако погледнем платформите, а именно китайската платформа и арабската платформа, които са най-чувствителни за нас, ако се съсредоточим върху тях, ще видим, че от Китай проистичат такива потоци към Европейския съюз и по-специално трафик на контрабандни цигари или други стоки фалшифицирани стоки, стоки менте. Критериите са предварително разработени и в нашия конкретен случай имаше няколко фази. Първата фаза започна 15, на 15 юни 2010 година 90, 411 операции бяха проведени едновременно спрямо едни и същи, съгласно едни и същи критерии, в резултат на което успяхме да пресечем пътя на, пряко на няколко на, пратки, контей, цели контейнери и понякога дори по интернет. 411 операции, които дадоха 77 запора на такива контейнери и платки и пратки ставаше дума за пране на пари в някои случаи, а в други случаи бяха замесени и крадени коли. Резултатът от, от тази операция бяха 40 контейнера задържани от 300 е, заподозрени. Два контейнера с е, цигари, в които имаше около 1000 килограма цигари, също така 32 пратки и фалшифицирани стоки бяха задържани с дрехи, обувки чанти или един цян контейнер с около 7000 литра незаконен незаконни алкохолни напитки. Виждате тук снимки, кадри от операцията, в резултат на което бяха спестени 8 милиона евро, върнати обратно към законния път. 8 контейнера бяха пренасяни от Обединени арабски емирства към Малта и благодарение на нашата намеса бяха прихванати и в хладилните камери бяха намерени лекарства, които съответно бяха иззети. Това е друг пример, който ви давам за резултати от наша оперативна дейност. Повечето от медицинските препарати бяха болко успокояващи. В общи резултати 118 милиона таблетки, таблетки бяха иззети, 98 милиона бяха от препарата Трамадол, генерично средство, станало генерично в резултат на изтичане на патента. 20 милиона таблетки бяха задържани от препарата Vega Blue, тъй като бяха фалшификати. Нямаше никакви специфични инструкции, които да се съдържат в кутиите с лекарства. След това в анализ на взаимодействията ни с Ливия и Египет стана ясно, че ни е нужно по-засилено сътрудничество с трети държави членки, тъй като е забранено да се иземат средства, които са в транзитни зони. Така че най-малкото като може да се направи е по-бърз обмен на информация с тези трети държави, които се явяват транзитни. Нещо, което искам да спомена в момента е постоянното сътрудничество, постоянната дейност на офицерите и центровете за свръзка също така евентуалната промяна в регламента на митническата дейност, тъй като имаме общи бази данни в някои от общите ни дейности. Целта е сега да позволим, т.е. Европол да ни позволи да ползваме е, архивите, с които разполага в областта на фалшификатите на стоки. Благодаря. Председателката, благодаря ви много. Сега пред Крис Ван Стейнке, представител на Европол, има думата. Той ще засегне същата тема за сътрудничеството между ОЛАФ и е, Европол. Съвместни операции. Goedemorgen, mevrouw de voorzitter. Grazie, eh, signora. Mevrouw de voorzitter, beste toehoorders. Ehm, het is me waar genoegen. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да говоря пред вас от името на Европол и да разгледам въпроса, свързан с пиратска дейност и фалшифициране на стоки. Когато говорим за фалшифицирането на стоки и пиратство, мога да кажа, че понякога наистина, работейки по тази тема, изпитвам ревност към хората, които са в други служби, защото нещата наистина е много по-трудно да се работи в борбата против фалшифицирането на стоките. Изключително важно е да се задействат още по-активно полицейските части, както и съдебните органи в тази борба. Много често хората казват, че е, тук става въпрос за някакви дрехи, които са не истински, фалшиви, но нещата не се състоят само в това. Не става въпрос само за фалшифициране на дизайнерски стоки. Е, става въпрос за една много по-дълбока тенденция, на която ставаме е, свидетели по-настоящем. Обхващат се не само луксозни стоки, а ежедневни продукти, като храна, например, или просто химикалки – производството на батерии, акумулатори влиза в тази група и така нататък, самобръзначки и ние ставаме свидетели на един много сериозен проблем, който засяга въпросите за здраве и сигурност на хората, а също така е тясно свързано и с престъпната дейност и групировки. Това е едно от основанието, поради което Европол сега много активно работи в тази област. Разполагаме с оперативно звено, което активно а, участва в борбата срещу пиратството и фалшивите стоки. Както казах, възникват нови тенденции в тази област. Забелязваме обхващането на ежедневните стоки, стоките за ежедневна употреба, а също така и медицинските а, лекарствени а, предприят... Е, е, препарати. Тоест, забелязваме едно движение от луксозни стоки, от е, препарати, които водят до омайване и приятно преживяване, до живото спасяващи а, лекарствени препарати, които ни помагат борбата срещу левкемията, например. Не говорим само за Виагра, а говорим за наистина много важни лекарства. И тенденцията се увеличава. В ход са разследвания срещу престъпните групировки. Те участват активно а, на пазара на наркотиците, освен това изключително голям е техния престъпен бизнес, имат невероятно големи постъпления от престъпната си дейност и знаете, че тук става въпрос не само за тръпката да участваш в престъпление, а за огромната печалба, която те очаква след успешна престъпна акция. Сега ще засегна аспекти, в които работим активно. Пестицидите на първо място, а на второ място фалшивите лекарствени препарати. Първо, ще засегна въпроса с пестицидите. Това е относително ново явление. 2009 година само около 100 тона са конфискувани, а 2011 година вече са 3000 тона. Това е, по само себе си ви дава идея и представа за тенденцията. Аз лично си задам въпроса какво е един тон пестициди. Това са материали, които се разпръскват във въздуха. Те са аурозони. Например, един тон може да покрие Люксембург като територия. Това може да ви даде е, представа за какъв мащаб става дума тук. Ако го умножите по 3, тези 1000 става 3000. Може да си представите е, е, три пъти територията на Люксембург. За какво става въпрос? Това са незаконни пестициди. Понякога те са много вредни за здравето. Те са забранени от Европейския съюз вече е, години наред и те могат да имат много тежки последствия. На екрана виждате една снимка на култури, обработвани с подобни пестициди. Виждате, че почти нищо не се вижда. Очевидно няма как да дадат реколта тези култури. Друго досие, с което искам да ви запомня, е операция Flashpoint. Става въпрос за един пътнически полет от Пекин към Будапеща и митническите власти са засекли незаконна пратка. Мислили са, че са наркотици, но се оказало, че не са наркотици, а 4 тона незаконни пестициди. Можете да си представите след анализа, който е направен на манифеста на самолета. Очевидно той е бил неправилен, фалшифициран и е, става въпрос за изключително опасност опасно вещество, което се възпламенява при искра на 24 градуса Целзий. Представете си за какво страшно нещо става въпрос. А, биха могли да има много тежки последици за живота на пътниците на този самолет и на цялата машина. Сега, когато е, преминем към престъпленията, свързани с е, лекарствени е, препарати, виждаме, че 2008 година има 6,5% случаи, които са засечени от Генерална дирекция е, таксиот и техните служби. По-нататък е, е, взетите пратки възлизат само на 5% от цялата продукция – можете да си представите за какво става дума, когато се съпоставят тези данни. 2010 година вече 25 милиона евро е стойността на конфискуваните е, незаконни стоки. Първите три категории фалшифицирани лекарствени препарати са в областта на а, лекарствени препарати, които са насочени за борба срещу инфекция или за различни сърдечно-съдови заболявания. 523 са различните видове продукти, които са фалшифицирани и идентифицирани през 2011 година. Тук става въпрос, разбира се, за нарушени права на интелектуална собственост. Засечени са в 118 държави в 2008 година, в 2009 година. Наистина са, случаите са 536 на на засечени продукти фарма... от фармацевтичната продукция, които са засечени в а, а, законни продажби, т.е. те са иззети от а, аптеки. И на екрана в момента виждате всичките засечени случаи, които показват ясно увеличаваща се тенденция. А по региони в света можете да каж... можем да кажем, че Тези 351 случая, които виждате е, на екрана, са в Европа. Има случаи, разбира се, и в Африка, и в Близкия изток, но е, в Азия е най-големия брой на засечени случаи. В САЩ, например, също има засечени е, е, случаи на а Вастин, това е противораково лекарство. По отношение на отделните операции. Това са едни от най-последните наши операции, които участваме, например операцията 3 Булус, в който имахме анализ, извършен с помощта на координационната дейност в Хага обхвана различни страни и Испания сред тях, Обединеното кралство. Шестима правонарушители бяха заловени, четирима в Испания, двама в Обединеното кралство и 300 хиляди дози подправени медицински препарати са конфискувани. Е, имаше запорирани банкови сметки, конфискувани е, телефонни апарати и компютри. Е, друга смесена съвместна операция Европол и Интерпол, операцията Опсон. Там вниманието бе насочено към подправени хранителни стоки и напитки. Повече от 700 тона са иззети от 11 различни държави. И накрая, госпожи и господа, какво е бъдещето? Ние искаме да има много интензивно сътрудничество между Интерпол, Евроюст и ОЛОВ, както и други органи на Европейския съюз. Бихме искали да се усъвършенства това сътрудничество. Искаме да продължим с сегашните ни усилия защото знаем, че престъпниците не могат да бъдат спряни на границите и всичките агенции Интерпол, ОЛАФ, Европол трябва също да преминават границите в своите разследвания. Нещо друго. Ако разгледаме случаите с пестицидите, например, изключително тежко се работи в тази област. Има много неизвестни в борбата. Е, всичко това може да се е, преодолее чрез допълнителна информация, сътрудничество, провеждане на различни семинари, е, които да включват служители на правоохранителните служби. Например, ОЛАФ, е, Евроюст и Европол организираха един подобен семинар, за да разгледат именно спецификите, свързани с незаконното производство и трафик на пестициди. Надяваме се, че ще работим успешно с митническите и полицейските власти. Благодаря ви председателката. Благодаря и на двамата оратори за подробните анализи. И сега за 15 минути ще дам думата на представителя на секретарията на съвета господин Генсон, който ще ни запознае с дейността на КОЗИ в сътрудничеството в областта на трафика на хора. Както казах, той ще засегне сътрудничеството между държавите членки и ролята на кози, що се отнася до е, трафика и фалшифицирането. И разполагате с 15 минути. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да говоря пред вашата комисия по въпроси, свързани с работата на КОЗИ. Представлявам генералния секретариат на съвета. Ние сме орган, който оформя политики и извършва оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. Сравнително млада структура сме. Бяхме създадени по силата на договора от Лисабон Спомняте си работна група номер 10, която бе председателствана от Джон Брутън. Тази група стигна до извода, че Европейският съюз се нуждае от специализиран орган, който да координира оперативното сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. В миналото имаше две структури. Комитета за убежището, миграцията и външните граници и още един комитет. Заключенията на съвета от 1999 година визират правомощията на полицейските органи в Европа но с течение на времето стана ясно, че ще са необходими други органи за осъществяването на оперативно сътрудничество за вътрешна сигурност. Това създаване бе предвидено в член 71 от договора от Лисабон. Той урежда оперативното сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. Комитетът КОЗИ бе създаден през февруари 2010 година. Това е една структура, съществуваща сравнително неодавна, както виждате. В нея са представени всички държави членки. Представена е и Харватия, която има статут на наблюдател. Съгласно шенгенските споразумения, всеки път, когато разговаряме за въпроси, свързани с шенгенското пространство, са представени Исландия и Лихтенштайн. Представени са и всички агенции, които работят в областта на вътрешната сигурност, като Европол и Евроюст. Ще поставя акцента върху Евроюст, тъй като вътрешната сигурност е обвързана и със сътрудничеството в областта на наказателното правораздаване. Представен е и Фронтекс по въпросите за външните граници както и Центърът за мониторинг по въпроси свързани с наркотиците, представене и ОЛАФ, както и Интерпол. Интерпол участва, когато обсъждаме въпроси свързани с външните отношения, които имат отношение към вътрешната сигурност на Съюза. Както виждате, в тази структура могат да участват всички останали структури, които работят в областта на вътрешната сигурност, било то на национално равнище или на равнище Европейски съюз. Тези структури на национално ниво и на ниво Европейски съюз могат да участват в разискванията и в координирането на проектите на КОЗИ. По конкретните въпроси за опита на Кози в областта на оперативното сътрудничество по отношение на трафика и фалшифицирането. Трябва да опомена, че има много малко проекти, които са насочени специално към тези две области, но има много проекти, които пряко или косвено са насочени към трафика и фалшифицирането. Днес ще се опитам да ви ги представя. Стокхолмската програма, одобрена от Европейския съвет през 2009 година, предвижда създаването на стратегия за вътрешната сигурност на Европейския съюз. Една от основните задачи на КОЗИ е да оформи, изпълни и упражни мониторинг върху тази стратегия. Стратегията за сигурност бе одобрена през 2010 от Испанското председателство. В нея организираната престъпност се определя като едно от основните предизвикателства пред вътрешната сигурност на Европейския съюз и проблем с нарастваща значимост. Трафикът на хора, на оръжия, фалшифицирането явно са обвързани с тежките престъпления и организираната престъпност, с които трябва да се справи Европейският съюз. Това бе отразено и в първата работна програма на КОСИ, която бе изготвена по време на Белгийското председателство през 2010 година. Целта беше да се изработи програма, която да се изпълнява за целия мандат на така наречената тройка на председателствата. По въпросите на, за трафика и фалшифицирането. Първо ще се спра върху политиките на Европейския съюз за справяне с организираната престъпност. След това по-конкретно ще се спра върху трафика на наркотици, по-точно трафика на хероин и на синтетични наркотици. Нека първо се спра върху цикъла от политики на Европейския съюз, насочени към борба с организираната престъпност. Този цикъл бе изработен по инициатива на Белгийското председателство през 2009 и 2010 година. По това време цикълът се описваше като проект за хармонизиране. Идеята бе да се обединят приоритетите на Европейския съюз в областта на вътрешната сигурност. Цикълът бе изготвен през 2010 година. Днес той е залегнал в основата на работата на КОСИ в областта на организираната престъпност и тежките престъпления. Цикълът е опит за и изготвянето на многогодишна програма за дейност, както и за оформянето и изпълнението на приоритети в областта на вътрешната сигурност с акцент върху организираната престъпност. Решихме цикълът да се ограничи върху две години за срока от 2011-2013 година въз основа на оценката на заплахите от организираната престъпност за 2011 година. След като изтече този двугодишен период, ще изготвим 4 годишен цикъл за периода 2013-2017 година, възоснова на оценката на заплахите от организираната на анализа, извинете, на заплахите от организираната престъпност за 2013 година. Методологията на този цикъл дава възможност на съвета да се споразумее за общи приоритети на ниво Европейски съюз. С това се цели по-ефективна борба срещу организираната престъпност. Възоснова на анализа на заплахите от организирана престъпност на Интерпол през 2011 година съветът се споразумя за следните приоритети за периода 2011-2013 година. Първо, отслабване на капацитета за престъпна дейност в Западна Африка във връзка с трафика на кокаин и хероин към Европейския съюз. Вторият приоритет е свързан с Западните Балкани – Този регион е основен маршрут за транзит и съхраняване на незаконни стоки. Той е логистичен център за организираната престъпност. Имам предвид албанските престъпни групировки. Третият приоритет на съвета е отслабване на капацитета на организираните престъпни групировки за незаконна миграция към Европейския съюз, най-вече към Юго-Источна Европа. Имам предвид турските граници, границата на Турция, извинете. Този проблем е много сериозен, като се има предвид кризата в арабския свят. Четвъртият приоритет е свързан с производството и разпространението в Европейския съюз на синтетични наркотици, в това число на нови психотропни вещества. Петият приоритет е насочен към борба с трафика към Европейския съюз на незаконни стоки, в това число хероин, кокаин, канабис, фалшифицирани стоки и контрабандни цигари. Шестият приоритет е насочен към борба срещу всички форми на незаконно превеждане на хора през границите и трафик на хора. Този проблем се наблюдава най-вече на южните и югоисточните граници на Европейския съюз. Следващият приоритет е насочен към намаляването на цялостния капацитет на организираните престъпни групировки в Европейския съюз по отношение на пътуващите. Това са приоритетите, заложени от съвета. Те са залегнали и в работата на КОЗИ за осъществяване на оперативно сътрудничество за вътрешна сигурност. Какъв бе следващият етап? Кози трябваше да установи основните субекти за работа по всеки приоритет, било то на национално равнище или на ниво Европейски съюз. Това ще ни даде възможност за изготвянето на стратегия за всеки един приоритет за 2011-2013 година. Председателката кратко, накратко, извинете, искам да добавя нещо. Трябва да стана и да се поразходя малко, защото имам проблем с кръка си. Ще помоля колегата да ме замести за малко. Thank you much. Госпожа Матьо ще ме замести на председателското място. След като бяха изготвени приоритетите, Кози трябваше да заложи стратегическите си цели. За всяка стратегическа цел бе изготвен годишен оперативен план за действие. По тези годишни планове за действие всички структури като Интерпол и други също играят своята роля. Ако разгледаме годишните планове за действие, то можем да кажем, че пет от тях са насочени пряко или косвено към трафика или фалшифицирането. Първо, планът за действие за Западна Африка, който се фокусира върху трафика на кокаин от Западна Африка. Вторият план за действие се отнася до Западните Балкани. По първия план водещ е Обединеното кралство, по втория водеща е Италия. Третият оперативен план за действие се отнася до трафика на хора, Изпълнението му се ръководи от Обединеното кралство. Има и годишен план за синтетичните наркотици под ръководството на Полша. Разполагаме и с план за контрабандата на стоки под формата на контейнерен превоз. Виждате, че за всеки план за действие е отредена водеща роля на определена държава членка. Тя управлява проектите, насочва изпълнението им и на следващ етап ще отговаря и за оценката на резултатите заедно с КОЗИ. Извършихме първия преглед на прилагането на оперативните планове за действие. Към момента можем да заключим, че резултатите са смесени. Установени са някои добри практики, но има и области, където може да се постигне подобрение, най-вече, що се отнася до информираността и ангажираността на ниво държави членки, както и до финансирането. След изтичането на първоначалния двугодишен период ще проведем пълен цикъл на действие между 2013 и 2017 година. През този период ще приложим нов подход, който ще постави акцента върху тежките престъпления и организираната престъпност – Кози одобри методологията за този 4 годишен период през юни тази година. Това бяха накратко няколко думи за цикъла на политики по отношение на организираната престъпност. В областта на борбата срещу трафика на наркотици има два одобрени плана. Първият за кокаина и хероина. Той бе прият през 2010 по времето на Испанското председателство. Вторият план се отнася до синтетичните наркотици. Той бе прият по времето на Полското председателство. Първият план визира пресичането на маршрутите за трафик на хероин и кокаин. Вече има окончателен доклад за маршрутите на трафик на хероин. Ако искате да се запознаете с него, е, имате тази възможност. Можете да се запознаете с предложенията на Кози, изложени в доклада. Прави се и последваща оценка на мерките за Западна Африка и Западните Балкани. Тези два проекта също се фокусират върху трафика на хероин. Вторият проект е насочен към трафика на синтетични наркотици. Той е обвързан и с оперативния план за действие в тази област. Времето ми изтича, така че ще приключвам. Основната задача на Кози е прилагането на политиките на Европейския съюз. Предстои ни на ниво съвет, извинете, на ниво съвет се установяват приоритети и след това се проверяват възможностите за претворяването на тези приоритети в реалност на ниво държави членки. Приоритети за борбата с тежките престъпления и организираната престъпност. Кози обмисля работа и по други въпроси, които не са пряко свързани с областите на политика на Съюза. Ще на наскоро публикуван доклад за Западна Африка. В него се извършва оценка на заключенията на съвета от 2011 година за засилването на борбата срещу трафика на наркотици в региона. Този доклад е, също е публично достояние, можете да се запознаете с него. Нека изтъкна също, че по време на Белгийското председателство бе организирана съвместна инициатива на председателството и Интерпол, инициатива за оценка на положението в Западна Африка. В резултат от това Интерпол предвижда създаването на полицейска информационна система, до голяма степен съфинансирана от Европейския съюз. Наскоро разгледахме и доклад на Евроюст за оценка на работата на Евроюст по случай на трафик на наркотици. Може би ще приключа с това. Interpol on how to, to enhance collaboration between the different organizations uh, in the fight against trafficking of cultural uh, goods. Няколко думи за трафика на културни ценности. Има италиански проект под надслов Система за защита на културното наследство. Заедно с кипърското председателство ще видим как можем да го обвържем с действия на ниво Европейски съюз. Ще опомена и Европейската стратегия срещу трафика на хора и трафика на наркотици. Благодаря. Точно се побрахте във времето. Започваме сега кръга въпроси. Господин Яколино е първият. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. По ред. Олаф. Започвам с Олаф и с неговата основополагаща роля в контрола на европейските средства. И слушахме с голям интерес подробностите, свързани с операция Широко за контрола на контрабандата на цигари. Има 10 милиарда къса цигари, които се контрабандира, контрабандират в Европа. 50 милиарда в световен мащаб, в Ирландия особено засилен този въпрос, особено подчертано присъствие има в Ирландия. Тоест, нуждата от противодействие на това явление е вън от съмнение. Искам да попитам сега, какви са добрите практики кои добри практики бихте препоръчали като най-действащи? Също споменахте и Европейската прокуратура, която би могла да си сътрудничи с Олаф. Въпросът ми е следният. Европол има своята роля в борбата с, контрабандата с фалшиви лекарствени препарати, които оказват въздействие върху сигурността и здравето на европейските граждани. Как смятате? Какво е вашето мнение за това как би могла да се засили ролята на Европол, особено след отхвърлянето на акта. Европейският съюз гласува против, както знаете. От ваша гледна точка, как виждате събитията и ролята на Европол след отхвърлянето на акта? Е, по въпроса сега за презентацията на кози, чухме вашите 8 приоритета, чухме ролята, като отреждате на Сърбия. Знаете най-вероятно, че следващата седмица ние сме на проучвателна мисия там. Споменахте връзките ни с Сърбия, сътрудничеството, което вече съществува, именно и за това и ние отиваме на мисия там, за да разберем на место в какво се изразява нашето сътрудничество и как би могло то да бъде засилено. Благодаря. Алде, два минути. Благодаря. Много интересни бяха тези е, презентации за Олаф и Европол. Благодаря ви за описанието на операцията, за това, което сте намерили в контейнерите. Какво се случва, когато няма обаче операции за останалите 99% от производството? Е, това е цяло наводнение от стоки, които не се контролират. Разбирам, че не може всичко да бъде засечено, но за целите на нашата комисия, моля, обърнете се към ръководителите на вашата организация и бихте ли подготвили един е, списък пожелателен? Какво желаете да получите от Европа? Какви необходими са необходими, за да можете да водите успешно борбато си непрекъснато и навсякъде? Сега по отношение с е, решение на съда, свързано с е, конфискациите. Това е изключително шокиращо решение. Какво става с това положение на нещата, че стоките така действат навсякъде по цял свят. С други думи, трябва наистина да излезем с нещо шокиращо, което да покажем пред обществеността. Много ви моля, помогнете ни. Но благодаря за вашите изказвания. За господина от съвета. Наистина много интересна беше вашата презентация. Аз използвах своя iPad, за да видя какъв е сайта на съвета. За съжаление, той не съществува. От съобщенията в пресата, какво може да се намери? Ми няма информация. Да Изобщо, говорите за документи на обществено достояние. Как можем да достигнем до тях? Има ли някакво тайно местенце на интернет страницата на съвета? Ще ни ги изпратите на хартиен носител ли? Как ще стане? И въпросът ми – кой в Кози представлява държавите членки? Някой постоянното представителство е ли е? Някой посланник или от състава на представителството? Колко хора в секретарията в съвета работят за Кози от друга страна? Като, например, дър... в противовес на държавите членки, които изпращат своите посланници. Благодаря. За НП две минути. Госпожа Матие. Благодаря, госпожо председател. Въпрос имам за господин Н от Олаф. По въпроса за конфискуваните стоки. Всъщност въпроса ми може и да е към господин Генсон от Кози. Така или иначе килограмите или тоновете, които се конфискуват, какво се случва с тях? Къде се съхраняват? Разпределят ли се в държавите членки? Обратно има съвместни операции. Как точно протича а, процеса след конфискацията? Конкретно ме интересува. Например, представете си, намирате се на едно пристанище, има пратка, конфискувате пратката, какво се случва след това? И това, което попита колегата Нютон Дон, да, наистина нямаме цифрови измерения. Знаем, например, загубите, които понасят държавите членки, е, са измерени към ДДС-то или пък как се отразява е, трафикът с, с фалшифицирани цигари на Филип Морис, например. Т.е. има данни за въздействието, за загубите, които понасят държавите членки, техните данъчни системи и конкретните е, фирми, били те производители на цигари, били те производители на автомобили. Знаете, например, какво струва е, една оригинална резервна част и в е, оригинален сервис, марков такъв и колко може, за колко по-ефтино може да се купи от, някой, от някой нелегален сервис. Презентацията за пестицидите ми бе изключително интересна. Аз не знаех, че нещата са такива а, е, драматични. Така или иначе това го купуват производителите, фермерите. Не се продава в а, бакалията на ъгъла. Аз, например, като искам да си наторя градината в къщи, не купувам индустриални пестициди. Тоест, искам да кажа, че това сякаш е по-лесно за контрол, защото пестицидите така или иначе минават през контролирани професионални канали не се купуват от нищото. Има специален магазин, където фермерите отиват, за да се е, запасят. И тези огромни цифри в потреблението на пестициди и химически торове през последните години са меко казано впечатляващи. Въпросът ми е към представителя на Кози. Европол отчита чудесни резултати. Много хубаво. Сега това как го интерпретирате вие като нараснало доверие на държавите членки към вашите операции и съответно в по-откровено, открито и пряко сътрудничество от тяхна страна, защото знаем понякога, че операциите на тези правоприлагащи органи не се обенчават с успех поради липса на съдействие от държавите членки, поради липса на доверие. Дали това е вече неактуална тенденция? По въпроса за Обединените арабски емирства. Имам чувството, че напоследък там е в разцвет организираната престъпност и производството на фалшифицирани стоки. Верно ли е това? Благодаря. Grazie. Adesso la parola all'onorevole Schilakakis. Господин Скилакакис, благодаря. Благодаря за всички ваши изказвания. Три конкретни въпроси свързани с фалшифициране и трафик. Даже три и половина въпроса. Първия. Какви са загубите на европейско ниво от приходи? И какви са загубите на ниво държави членки от тази престъпна дейност? Имате ли някаква представа за какъв мащаб става дума. Какви са ресурсите, които използваме в борбата с тези два проблема? Имаме ли проблем с ресурсите според вас? Твърде малко ли са средствата, с които разполагаме? имайки предвид е, загубата от приходи на европейско ниво особено? Това е първи въпрос. Втория. Субсидиарността. Виждате ли необходимост за увеличаване на ресурсите на европейско ниво за целите на по-голяма ефективност? Ако можем да се справим с този проблем на общностно ниво, а не толкова на ниво държави членки. По-нататък, по отношение на корупцията, сега, представителката на службата на ООН каза, че има корени на корупцията, които текат паралелно на престъпността, свързана с трафик на наркотиците. И е, това означава ли, че същите са основите, същите са пътищата на корупция за а, е, наркотици, за корупция и за а, е, коруптиране в други области? Защото ако един служител очевидно а, приема подкуп за едно нещо, би приел подкуп и за друго нещо. Въпросът ми е, вашите организации идентифицират ли тези а, пътища на корупцията? Защото една от е, стратегиите е да се опитваме да е, хващаме престъпниците. А различна стратегия е да се заловят онези, които дават възможност за създаване на престъпна дейност. Въпросът ми е, работили ли сте в тази област? Особено имайки предвид факта, че имаме и съседни държави, които имаме добри взаимоотношения и а, влагаме средства. Но много корумпирани практики има в тези наши съседки. Им предполагам, че когато става въпрос за трафик на хора, разбира се, пресичат се граници тук и ако се обърнем към служителите в съседните ни страни, и зададем въпрос, свързан с корупция, вероятно ще намерим доста практики, които текат, но разбира се и от нашата страна могат да се случат подобни неща. И така, как виждате тези пътища на корумпираните практики? Как можем да водим борба с тях, имайки предвид, че всяка една верига е толкова силна, колкото е, е силна най-слабата брънка в нея. И сега по отношение на фирмите производителки на тютюн и приноса им към европейския бюджет. Как се води битката срещу фалшивите цигари? Мисля, че повече от 100 милиона долара се, е сумата, за която става въпрос тук. Какво се прави с тези средства? кой ги харчи и с какви последствия, каква резултатност. Благодаря. Председателката, госпожа Вайдар, има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще задам няколко кратки въпроса в допълнение към вече казаното от колегите. Първият ми въпрос може би е малко провокиращ. Казахте, че на ниво Европейски съюз всичко се свежда до сътрудничеството и че това сътрудничество вече функционира доста добре. Слушайки тримата оратори, останах с усещането, че има известно припокриване и че могат да се спестят доста средства, ако преди това се осъществи по-добра координация. Не мислите ли, че вече са създадени прекалено много структури, Задавам този въпрос, тъй като сътрудничеството е много важно. Господинът от съвета заяви, че у нези държави членки, които разполагат с необходимите ресурси, с достатъчни ресурси, отговарят за работа по отношение на определен вид престъпна дейност. Можете ли да ми кажете за какво отговаря Германия? Следващият ми въпрос е, от какво се нуждаем по-нататък? Достатъчна ли е според вас действащата нормативна уредба? Приета е директива за изпирането на пари, приета е и законодателен акт за борба срещу подправените лекарства. Обединената левица, когато обсъждахме тази директива се противопостави срещу това, че в нея не се визира продажбата на такива лекарства онлайн. И това ме отвежда и към следващия ми въпрос. Къде според вас са празнотите в законодателството? Имам предвид, например, забраната за конфискуването на стоки в режим транзит, която е постановена в решение на Съда на Европейския съюз. Директивите не винаги са единственият ни инструмент. Бихте ли ни предложили в споразуменията за свободна търговия по отношение на държави, които искат да осъществяват внос към Европейския съюз, като например Китай, да предвидим и клаузи за борба с престъпността? т.е. могат ли споразуменията за свободна търговия да се използват като средства за борба срещу престъпната дейност? Говорихте за определени продукти, които се подправят. Наясно съм, че се подправят луксозни и дизайнерски стоки, но за всички други стоки предполагам, че могат да се реализират огромни приходи, само ако се подправят те в много големи количества. За Германия знам как се процедира с иззетите подправени продукти. Митническите органи в Германия ги унищожават. Унищожават стоки като цигари и други, така че да не влязат повторно в търговската мрежа. Не знам обаче как процедират други държави. Tak formand, og tak for oplæggene. Øh, to spørgsmål. Måske misforstod jeg det. Имам два въпроса. Може би не разбрах много добре, но имам усещането, че споменахме за фалшифицирани стоки, които идват отвън от Евросъюза и тук се пласират. Какво е, значи, мястото на пиратството в този смисъл и фалшификатите, които се произвеждат в самата Европа или които след това отиват от, Средните от Европа към Средните щати, например. Имам предвид фалшиви, фалшивите медицински препарати, например. По въпроса за пестицидите, аз разбрах, че е много сложен въпрос, заема важно място в скалата на фалшифицираните продукти, но важно е да отразим и факта, че в различните държави членки има различно законодателство за пестицидите. Т.е. законните пестициди могат да се пласират в други държави. Могат ли или не могат? Забранени ли са? В Польша, например, някои пестициди са разрешени, в Дания или в Швеция са забранени. Как точно се регулира този процес? По въпроса за етикет етикетировката. Има ли а, такива етикети, които са залепени на законни продукти, които в друга държава са считани за незаконни? Благодаря. Qualche osservazione, anche se eh, le domande dei colleghi sono state abbastanza... Благодаря казва председателката. И аз имам няколко въпроса от мое име. Много ясно бяха зададени въпросите на колегите. Моят въпрос е свързан с запитаното от колегата Скила Каки, са именно корупцията. Има фалшиви стоки, които въртят огромни суми пари е, с себе си, когато биват пласирани на пазара, но някои освен всичко останало оказват влияние върху здравето на нашите граждани. Това бе, това съществуваше и преди, съществува и сега, плюс ефекта от корупцията, която понякога, за съжаление, се шири в митниците и в институциите. част от е, маршрута на фалшивите стоки минава именно през институциите, именно през митниците и благодарение на корупцията среща малко затруднения. Моят въпрос е тук малко деликатен, но е важно да го задам. Държавите членки, когато инвестират в съдействие с правоприлагащите и, и органи. Дали смятат, че тази тяхна инвестиция ще даде дивиденд? Тоест, имат ли доверие държавите членки в правоприлагащите органи в европейските агенции? Ценят ли ги? Видяхме какви огромни количества пестициди, лекарствени препарати, препарати за растителна защита се конфискуват и трябва да бъдат унищожени, защото не могат след това да бъдат използвани по какъвто и да било начин. Много от тях идват от Китай. Смятате ли, че Европейският съюз се възползва в достатъчна степен от възможността си, от правата си на търговски партньор? Нямам предвид само опазването на здравето на европейските граждани, а и правата на самите китайски работници, които са всъщност жертва на експлоатация в тези конверни производствени механизми. Европейският съюз и по-конкретно Европейският парламент – имат своята политическа тежест, но оперативно, смятате ли, че оперативно би трябвало да се намесим повече? Давам думата на първо място на господин Н за отговор, а след това всички останали ще имат по 5 минути. Благодаря. Благодаря. Една от основните цели на ОЛАФ е, е да опазва финансовите интереси на Европейския съюз и тук борбата срещу фалшификатите заема главно място. А в тази борба едно от главните места се заема от цигарите. Има разбира се и други стоки, които пораждат економическо действие, действие, въздействие върху фирмите и върху здравеопазването бележката на господин Нютон Дол. Да, наистина трябва да има баланс трябва да не поставяме пречки пред търговията, пред свободният обмен, но пък да има механизми за действие против фалшификатите. Ето това е една от основните ни задачи да има определен брой движения, износ, внос, които да са да подлежат на контрол и този контрол след това да се прехвърли и върху транзитните зони. Съдебното решение на Съда на Европейските общности по тези транзитни е, региони, тези транзитни зони, вече е взето това решение, сега се работи от комисията по регламент за неговото прилагане. В ОЛАФ обаче имаме конкретни практически предложения и в момента и действаме именно по тази схема с Египет на двустранни споразумения. Именно от Египет получаваме най-много информация за трафикът с контрабандни цигари. Тоест, и ние и Египет печелим от това. Аген... Морските агенции, когато става дума за внос и износ на стоки и конфискация на такива стоки, морските агенции биха могли директно да внасят информацията, а не да го правят чрез контрагентите си по внос и износ. По въпроса на госпожа Матиус, след като се конфискуват стоките в митниците, биват е, складирани като съответно найемът на този склад се плаща от обекта на, от притежателя на тези конфискувани стоки. Това е правило, записано в европейското право и се прилага в случаят на всички държави и членки, които след това преминават към унищожаването на тези конфискувани стоки. проблемът за средствата и ресурса. Търсим все повече и повече източници на такива ресурси и чрез иновативни механизми, базите данни биха били един такъв източник на допълнителна информация, особено когато са споделени, за да няма напасване и дублиране на дейностите на ОЛАФ и Европол, особено в областта на фалшификатите. Ние провеждаме анкети, проучвания, е, събиране на данни, а Европол вече има наказателни правомощия, които ние нямаме. Ние просто събираме улики, които след това биват използвани в съдебното дирене, в съдебното производство. Ние пък сме първата фаза, която след това се довършва в процеса от Европол в борбата с организираната престъпност. Ние събираме данните и информацията, даваме статистиката за измерването на въздействие на въздействието предизвикано от тези процеси за фалшификация. Агенцията със седалище в Аликанте използва тези данни именно за изработване на обзори и доклади. Генерална дирекция така също има такива статистически правомощия по силата на регламент 324. както знаете и вашият докладчик, всъщност парламентът на, докладчикът на парламента госпожа Краутсман също е в течение на факта, че ние изработваме данни, които след това предоставяме за използване от митниците и държавите членки, тъй като представлява незаменим инструмент в оперативната конкретна дейност. т.е. нашите данни в крайна сметка стигат до Европол и ще стигат в още по съвършено състояние след приключване на работа по модифициране на тези регламенти, които са действащи в момента. По въпроса за търговските споразумения с АСЕАН имаме споразумение за митническо сътрудничество и тук пример, като пример мога да дам операции Дяволо и Дяволо 1, където си сътрудничихме, сътрудничихме с 19 азиатски държави. Целта е да се продължи това сътрудничество в група от около 50 държави еврочленки и трети. От китайска страна има нова инициатива. Техните митници нямат обаче административни правомощия, нещо, което определено е проблем, защото китайската страна трябва да се намеси, трябва да ни бъде партньор, така че цел, целта е да видим в нашия съвместен комитет с Китай, кой трябва да бъде нашият събеседник е, в е, взаимодействието, особено след като се знае, че от китайска страна няма конкретен административен партньор. Благодаря. Благодаря. Сега имате вие думата, господин Ванкенстайп. Ще отговоря на тези въпроси, благодаря, които са насочени директно към мен. Първо, фалшиви, фалшифицираните стоки. Какво се опитва да постигне Европол? Ние използваме принципа за проследяване на постъпленията, на парите, за да стигнем до а, извършителите. Защото ако в крайна сметка просто затваряме а, престъпниците, те рано или късно ще излязат от а, затвора. Важното е да спрем финансовото постъпление, което води до а, разрастване на тази дейност. Разполагаме с е, Международното бюро за разследване, е, ICAT, което изключително много работи в е, областта на финансовото разследване и, разследването на постъпленията от фалшифицирани стоки. Сега, по отношение на онова, което бихме желали да видим, списъка с пожелание, ами едно от най-горещите ни желания е да се повиши осведомеността по всички тези въпроси. Е, необходимо е да се работи е, в областта е, на именно повишаване информираността на населението на хората, защото това е от изключително голямо значение. Не само да работим с службите и с съдебните органи. Важно е, че хората да осъзнаят, че това, което купуват, което виждат в магазините, в крайна сметка е произведено по незаконосъобразен начин. И това е от най-голямо значение, разбира се. Това е свързано и с въпроса за сигурност е, е, и за въпроса свързан с здравето на хората. Работим, разбира се, в Европол, така че винаги в е, центъра на вниманието да са основните проблеми. Освен това, много важна е точната информация, която стига, не онази информация, която върви от ухо на ухо и не винаги е надежна. Що се отнася до данните, статистическите данни, това е една от големите пропуски. Наистина много важно е винаги да имаме ясни данни. Зная, че ОИСР произведе, е, проведе едно проучване в тази област, макар и не е, насочено само към европейски държави. 200-250 милиарда долара са общо загубите от тази престъпна дейност между 3 и 7% са, например, фалшифицираните лекарствени препарати от цялото производство на лекарства в света. Сега нужно ли е повече персонал, ресурси, повече служители, които да работят в борбата срещу пиратството и фалшифицирането? Да, предполагам, че отговора е да. Винаги е необходимо да имаме повече ресурси защото хората, които ежедневно участват в тази борба с пиратството и фалшифицираните стоки, както и борбата с наркотиците са определен брой, но в крайна сметка е много важно да осъзнаваме, че тук става въпрос за един огромен, доходоносен по престъпен начин пазар и ако разгледаме бюджетните постъпления от цигарите, например, в момента не бих могъл да цитирам точните цифри, но със сигурност става въпрос за изключително голяма сума. ние, различните агенции, очевидно имаме и някакво припокриване в нашата дейност, защото атакуваме общо заето едни и същи престъпни дейности, но пък и черпим опит един от друг друг и това е изключително важно в хода на нашата работа. Европол насочва вниманието си върху същината на проблема, а Интерпол участва в работата си в тази област, но и с други държави, не само с държави членки на Европейския съюз. Разполага с информация от трети страни и обмена на информация, доброто сътрудничество е много голямо значение. Същото се отнася и до ОЛАФ различните операции, които се провеждат с различния акцент. Може би има разлика, но в крайна сметка борбата е насочена против престъпността. ОЛАФ и митнически, митническите служби работят предимно в областта на стоките а, и а, тяхната циркулация, други работят по-скоро с а, трафика на хора, но в крайна сметка всички са насочени усилия именно срещу тези престъпна дейности. Важно е а, да се учетем, че може би не винаги а, действията са успешни и действително трябва да насочим вниманието си към сърцевината на проблема, нагоре по веригата важно също е и въздействието на проблема, свързан с китайските стоки. Както казах, имаме нова тенденция, на която ставаме свидетели. установяваме, че на нашата територия или близо до нас навлизат контейнери с подобни стоки оповестени в манифестите като някакви е, фанелки, без никакъв е, надпис. В последствие обаче при разследване се получава, е, се разбира нещо друго. Къде точно се води разследването? Може да бъде, например, в Холандия, може да бъде на пристанище и в крайна сметка да се каже, че до, до, до десетки контейнери напускат Антверпен, тръгват към друг град в рамките на Европейския съюз и те вече са фалшифицирани. Това е пътя, който трябва да разбием. Благодаря. Председателката, благодаря. И сега господин Генсен. Благодаря по въпроса зададен от господин Яколино за Сърбия. Да, Сърбия е включена в проекта за Западните Бар... Балкани и е сред нашите приоритети. Европол вече организира неколкократни срещи за координиране – и действието, действието в региона се основава на двустранни акции между държавите членки. Т.е. държавите от региона трябва да действат на место и двустранно. За момента няма структуриран диалог с Сърбия. Сърбия кози няма такъв диалог, най-вероятно ще последва в близко бъдеще. За момента, пак повтарям, действията се водят на двустранно равнище. По въпроса пък сега на господин Нютон Дон за достъпа до нашите документи. Да, признавам, че не е много лесно човек да намира информация на страницата на съвета, защото Кози там не е много обособен. Ние сме един от е, постоянно действащите комитети и нашите протоколи, нашите документи са, е, разбира се, публични, обществено достъпни но за да знае човек как да ги намери, трябва да има, за съжаление, номера, номенклатурния номер на документа, който го интересува, за да го издири. И всичко свързано с достъпността и прозрачността за документите на съвета се отнася и за нас. Ние работим по модела, по който работи съвета с държавите членки. Разбира се, държавите членки имат съответно собствена структура. Белгия, Испания, например, имат една полицейска фигура, други Германия или Швеция имат различна организация на правосъдието с правосъден министър и така нататък. Трети, например, Словения имат друг друга организация, в която водеща фигура във връзките с нас би бил министърът на вътрешните работите тук при нас нещата стоят, що се отнася до ресурси, последния начин. Имаме двама сътрудници и след това работим с националните е, центрове за свръзки. Сега, по въпроса на госпожа Матюс, по въпроса, повдигнат от нея за доверието. Аз не смятам, че няма доверие към нас, няма ресурси. Ние като правоприлагащи полицейски органи, по-голямата част от ресурсите ги отреждаме на оперативни проекти и много малко всъщност остават за европейско ползване, ако мога така да го нарека. Въпросът, който непрекъснато се повдига и поставя именно за финансирането. Тези европейски, както казах, проекти не винаги са по вкуса на държавите членки и не всички държави членки искат да дават пари за това. Това вече го преживяхме с смесените разследващи екипи. За момента Евроюст има бюджет за тези екипи но най-вероятно в близко бъдеще ще изчезне. Много от държавите членки са против ползването на средства идващи от техния национален бюджет за финансиране на тези смесени проекти. По въпроса за дублирането на функции, смятам, че няма дублиране на функциите между европейските агенции. Те понякога работят в една и съща област, но начините по които оперират са различни. Евроджуст, Европол, ОЛАФ, Фронтекст целят едно и също, но пътя по който го постигат е различен. Има, разбира се, риск за дублиране, за припокриване, когато излезем от границите на Евросъюза и затова действаме диалогично, чрез дебати, чрез дискусии, за да видим, например, някой проект на Европол, който според нас отговаря абсолютно на нашите нужди. Естествено, няма да стартираме паралелен такъв европейски, а ще, ще се опитаме да се прикачим към е, Интерпол. И една от целите на Кози е именно тази да няма припокривания, да няма и е, бели петна. Сега операционните планове за действие на държавите членки. Те, разбира се, не трябва задължително да участват в тези проекти. Германия, например, е работи много отблизо с Западните Балкани, особено по въпроса за превеждането на хора през граници и трафика на хероин. Благодаря. Благодаря. Остава още няколко минути. Някои други колеги желаяха думите. Господин Нютен Дан. Само позволете да отговоря на казаното от представителя на Европол, свързан с повдигане на вниманието на обществеността на естеството на проблема. Да, е, дали осведомеността е най-важният проблем, може би по отношението на помощта, която може да се окаже добре, да, но може би трябва да се предприемат и конкретни действия, защото като че ли политиците просто реагират, а не водят в е, политиката в този случай. Е, доста дълги разговори съм водил с предишния директор на Европол, прекрасен господин, относно именно оповестяване на проблемите пред обществеността. Например, ако се случи такава ужасяваща атака, като а, 11 септември, но в Европа, какво ще се направи тогава? Какви биха били действията? Никой не иска това да се случи, нали? В никакъв случай, не искам да кажа това. Но, какво би могло да бъде решението? Нашата комисия, доклада, който колегата ще направи, може би ще влезе в пленарна зала а, другата година, е да се привлече общественото внимание върху целия проблем. Така че, междувременно, всичко, което вие можете да ни предоставите като консултация, ще бъде изключително важно за нас, защото наистина тогава в центъра на събитията ще бъде този доклад и ние ще може да имаме сериозен успех. Как тогава, не, имайки предвид тази важна тема за оповестяване на проблемите, как ще разгледате моето предложение? Например, десете най-търсени престъпници в Европа, в Европа да бъдат качени на вашата интернет страница с съответна информация какво в напредък има в тази област, какво се е постигнало. Какво мислите по този въпрос? Съдеса факулта facoltà Лонореволе Вайлер. Благодаря, колегата Вайлер. Благодаря, госпожо председател. Тъй като имаме още доста време, ще си позволя да задам уточняващ въпрос. Имаме много добър съюзник в лицето на средствата за масово осведомяване. Преди две седмици във всички медии се появи много подробен интересен репортаж за работата на Олаф. Медиите постоянно работят по тази тема за престъпната дейност. Например, в Германия те определено насочват вниманието към фалшифицираните лекарства. Това е една основна тема. Мисля, че гражданите и всички по-важни действащи лица са съгласни с това, че трябва да се предоставят и надлежно финансиране на органите, които работят в областта на организираната престъпност. Мисля, че тук имаме подкрепата на обществеността, за разлика от други области на финансиране в Европейския съюз. В Комисията по вътрешен пазар обсъждахме реформирането на митническия кодекс, приемането на нови разпоредби за митническите органи, но отделни сектори, най-вече в Германия, Франция, Великобритания, са много против това. Според вас има ли някакви недостатъци в нормативната уредба на митниците – трябва ли да се промени нещо, така че да е по-ефективна и вашата работа? Или смятате, че приемането на промени в нормативната уредба би ограничило възможностите за международна търговия? И още един коментар за приходите от финансови санкции от глоби. Те се поставят в бюджета на Европейския съюз. Вие също генерирате приходи от глоби и финансови санкции. В чий бюджет се поставят тези приходи? В вашия, в бюджета на комисията или в бюджетите на държавите членки? Председателката, благодаря ви. Нямаме много време, така че ще ви дам думата да отговорите на тези последни въпроси. Въпроса на госпожа Вайлер а, за митническите служби. Казахте, че комисията ИМКО а, разглежда общия митнически кодекс. Един от проблемите е в следното. Ние сме за либерализацията, за свободното движение на стоки, така че вътрешния пазар да може да функционира правилно. Ние отстояваме напредъка в търговията, но но това не трябва да накърнява усилията в борба срещу фалшифицираните стоки. Както виждате, процент за конфискуване на фалшифицирани стоки е все още много малък. Имаме добри правни инструменти. Въпросът е как се изпълнявате. Тяхното прилагане е проблема. Понякога ние искаме е, коректна декларация е, на определени стоки, които се внасят или изнасят, но често липсват подробности. А тази информация трябва да е задължителна, в противен случай няма как ние да работим. Друг проблем, който бе засегнат е, – онези спедиторски компании, когато извършват реекспорт към африкански страни. И не виждаме името на купувач, на търговец по тези документи. Това е проблем за нас и за това искаме да имаме достъп до европейската база данни. Така че комисията да има достъп до тази информация. Това е изключително важно за а, транспортирането и а, претранспортирането на стоки. Е, в никакъв случай не бихме искали да се ограничава движението на стоки. Във всеки случай трябва да сме в състояние да установяваме къде има проблеми, за да можем, например, да се борим срещу корупцията. Съвсем наскоро стана дума за това в Хага. Очевидно усилията ни ще бъдат насочени в тази посока. Сега, на въпроса на господин Ньютон Дан относно подкрепата. Да, в Европол ние сме твърдо решими да направим всичко по силите ни по отношение кампаниите за даване на гласност. Сега ще представя вашето предложение за интернет страницата на нашия директор – когато извършим конкретна операция, има, разбира се, информация това а, в пресата, има много документ документален материал, който се предоставя, видеофилми, снимков материал. С други думи, ние работим в тази област и има непрекъснати съобщения, които се качват на нашата страница. Дори а, непрекъснато предупреждаваме сега през вакансионния период туристите да внимават за фалшифицирани стоки. Що се отнася до финансирането? до конфискациите, до засичането на незаконни а, незаконни стоки. Ами тук има различни методи, които се използват. Например, в Обединеното кралство има конкретни мерки, при които а, се информират при а, конфискуване на а, незаконни стоки полицайските а, органи, както и други органи. Така че тук се работи също много в тази област. Благодаря един въпрос само от госпожа Вейлер. Наистина има има рамкова директива за взаимното признаване на глоби и така всъщност тези глоби отиват в общи урни. Тези общи урни обаче остават в държавата членка, където е издадена глобата, където е платена глобата. Дори и тази глоба да е издадена от друга държава членка, средствата не се е, споделят, само остават в, е, на място. Тоест, в областта на наказателното правораздаване, практиката се имитира и от административното правораздаване, т.е. остава в съответната държава членка. Благодаря. Благодаря, каза председателката. В 2 часа е предвидена пресконференция в залата Анна Политковская с национални експерти. Ето техните имена. започваме работа на нашата комисия Крим след това, след пресконференцията, именно в 3 часа. Ще продължим с изявления от Frontex и про Либера. Започваме в 3 часа с търговията с хора. Благодаря на панелистите на тази, от, на, от тази сутрешното заседание. Благодаря им и на тях и на вас, колеги, членове на комисията, за зададените въпроси, за участието. Има надежда, има светлина в тунела за борбата с организираната престъпност. Ние приключваме нашия мандат като комисия. Мандатът бе кратък, но интензивен. Благодаря ви отново за участието в обмена и приключваме заседанието до 13 часа. Благодаря.